Госпожо председател, във връзка с Фара и Магово възниква въпросът за използването на диаманти. Кимберлийския процес дава възможност да се продава диаманти на международния пазар, стига а, приходите да не финансират международни конфликти. На 22 юни Въз основа на Кимберлийския процес участниците не успяха да постигнат споразумение по въпроса за това дали трябва да се следва Кимберлийския процес и дали в него да се интегрира въпроса за правата на човека. Няколко международни НПО-та осъдиха нарушаването на правата на човека в диамантените мини в Зимбабве, нарушени извършени целите силите за сигурност. Един от информаторите беше Фарай Магово, директор на Центъра за научни изследвания и развитие, неправителствена организация, седалище в Маника, Ланд. Беше арестуван на 3 юни и в момента е задържан в ужасни условия, просто защото е, казват, че, е, е, че застрашава сигурността на държавата. Ние настояваме за незабавно освобождаване на задържания е, демилитаризация в кавички на мините и преразпределение на богатствата от е, диамантите чрез е, държавните инвестиционни фондове. Настояваме комисията и съвета да бъдат изключително бдителни по въпроса за доброто управление в тази страна и е, диалогът, който, по който ние сме постигнали един минимален напредък. Благодаря госпожа Сарджентини. Две минути. Госпожо председател, възниква два въпроса. Първо проблемът и човекът. Първо човекът Фарай Магуво, активист, арестуван в е, Зимбабве, който след това беше малтретиран в затвора. Наблюдателят на процеса Кимбърли играе странна роля. Той се свърза с зимбавийските власти и използва информацията за господин Магуво, което допълнително сложни ситуацията. Освен това, възниква въпросът и за самата роля на кимберлийския процес. Е, лобист на е, една неправителствена организация участва в процеса на преговорите. Системата функционира. Тя дава възможност войната в Конго, Сиера Леоне и Ангола да бъде в по-малка степен финансирана от приходите от е, диаманти. Ние не искаме обаче приходите от диаманти да се използват за преследване на активистите. Ето защо искаме системата да се промени. Ето от за това е и нашата резолюция. Диамантите не са просто скъпоценни камъни. Това са камъни, които се използват за цели, които са неприемливи. Това въжи и за Зимбабве, за Ангола и за други страни. Защо нещата не функционират? Защото процесът от Кимбърли е система, която обединява няколко страни. Европейския съюз може поне да настоява нещата малко да се променят. Ален Кадек за една минута. Благодаря, госпожо председател. Най-напред малко спокойствие в тази зала. В сравнение с миналата седмица, скъпи колеги, аз внесах е, резолюция за ситуацията в Зимбабве, по-конкретно в Раймагово, тъй като парламентът не може да мълчи в лицето на нарушенията на правата на човека в Зимбабве. Директорът на Центъра за научни изследвания и развитие Фарай Магуво беше арестуван от вас е в своята страна, след като осъди нарушенията правата на човека в диамантените мини той чисто и просто упражняваше своето право за свободен израз е, и свобода на словото и за основни свободи. Ние настояваме за неговата свобода, назначаваме, призоваваме Зимбабве да даде възможност членовете на гражданското общество да се изразяват без страх. Зимбабве трябва да спазва своите ангажименти в процеса е, Кимберли за производство на диаманти, за да се излезе от омагиосания кръг производство на диаманти, въоръжени конфликти. Благодаря за вниманието. Госпожа Вержия за две минути. Благодаря, госпожо председател. Залата е спокойна, може би малко по-спокойна, отколкото трябва. Съжалявам, че малко от нас проявяват интерес към този въпрос. Ситуацията в Зимбабве е драматична, само че дори и това не покриват целият драматизъм на случаите. Последните избори се проведаха в атмосфера на терор. Ареста на господин Фарай Магуво, директор на Център за научни изследвания и развитие след среща след наблюдател на процеса на Кимберли е само една допълнителна случка в дългия списък на нарушените права на човека. Условията в диамантените мини са ужасяващи. Принудителна работа, изтезания, дори убийства, всичко това под военен контрол. И еди печелят само приятелите на господин е, Могабе. Не можем да не се очудваме, че господин Чихан представи положителен доклад за експлоатацията на мините и съответства на кимберлийския процес срещата не можа да доведе до задоволителни резултати. Госпожо комисар, можете ли да потвърдите, че Европейския съюз е против е, незаконния износ на диаманти от Зимбабве? ще се борите ли за да се разшири кимбърлийския процес, като се спазват правата на човека? Ще направите ли всичко възможно държавите членки да, да положат всички усилия да не се използват диамантите от Зимбабве, докато ситуацията там се запази? голяма част от документите на господин Чикан са били взети от полицейските власти. От... Председателката прекъсва. Бихте ли ни казали каква е позицията на Европейския съюз в е, Санкт Петербург? Господин Ван Орден, минута и половина. Откакто бях избран през 99-та, правя много, за да активизирам противодействие от страна на този парламент срещу това, което прави Зимбабве срещу народа на Зимбабве. Това е една област, в която парламента говори с един глас. Ние говорим сега за лошите условия на труд и за малтретирането на работници в диамантените мини. Търговията с да, диаманти продължава, но не са предприяти мерки за, наруша... за недопускане на нарушаване правата на човека. Аз съм а, а, против а, а, арестуването неодавна на господин Магуво. Зимбавийското правителство трябва незабавно да освободи господин Магуво, както и всички останали политически затворници затворници. Свободата на словото е един от ангажиментите, поет от всички страни при поемането на политически ангажименти миналата година. Зимбабвийското правителство трябва да използва приходите от диаманти, за да създаде държавен диамантен доверителен фонд за развитие на економиката, за социално финансиране, което сега се осигуряват международни донори. Госпожо председател, за съжаление, Зимбабве има да измине още дълъг път, за да има истинска демокрация и правова държава. Време е за съществени промени. Европейския съюз, страните от Западна Африка трябва да настояват за добро управление в Зимбабве. Благодаря сега в лично качество първо господин Галер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Фарай Магулу поради неговите публикации беше арестуван. Публикации, които а, описват а, добива на диаманти в областта Маранге и по този начин а, той показа кои са истинските собственици и истинските диктатори в Зимбабве. Разбира се, в тази част, старата част, която е, е под най-голямо влияние на Могабе, се управлява и от него. Ние трябва да заклеймим управлението на Могабе, трябва Зимбабве да остане в черния списък на Европейския съюз и трябва хората, които потискат активистите за човешки права в Зимбабве да бъдат включени в този списък. Трябва да се заклеймат тези, които си прибират парите в джоба от продажбата на диаманти, а не предоставят събраните средства за благото на гражданите. Както казах, трябва да заклеймим тази постъпка и трябва да призовем също и Южна Африка да прекрати тези порочни практики. Благодаря господин Кашман за една минута. Президент. Благодаря, госпожо председател. Нещата се подобриха в Зимбабве, но за съжаление недостатъчно. Видяхме крутите мерки срещу господин Магуво и други защитници на правата на човека, както и предприятите крути мерки срещу хора от хомосексуалната общност, които говорят за хив спин. Ние знаем, че това, което се случва в Зимбабве е погрешно. Ако не направим нещо колективно, ще загубим всякакво авторитет в този а, континент. Африка е във вашите ръце да стоим безучастни, докато хората се арестуват, защото посочват нарушение на правата на човека и защитават обикновени мъже и жени. А, да се прави нищо в Африка би означавало да сме съучастници. Благодаря господин Кавал за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние търсим, на един, търсим един ефективен метод, за да оказваме влияние върху трети страни, докато тези страни решат все пак и благоволят да спазват човешките права. Тези методи трябва да се оповават на хуманитарната помощ, но ние трябва да използваме и интелигентни начини да оказваме натиск, така че да принудим режима на Могабе да а, прекрати практиките на арестуване а, на активисти за защита на човешките права, какъвто е случая с господин Магу, Магуло. Трябва да говорим с ясен глас. Не трябва да се задоволяваме с малките успехи но аз в някои от изказванията чух някакви такива е, нюанси и оттенъци. Не трябва да се легитимира тези постъпки, трябва да се заклеймат и това трябва да се каже ясно и заяви от наша страна. Господин Преда, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към онези, които искат е, незабавното освобождаване на Фарай Магуво и за спазване на неговите права. Ролята на гражданското общество е важна не само за процеса от Кимберли, но и за гарантирането на демокрацията в Зимбабве. Ние не можем да постигнем напредък, ако защитниците на правата на човека а, са принудени а, да мълчат когато съобщават международните медии за случаи на нарушение на правата на човека. Властите в Зимбабве трябва безпристранно да гледат на злоупотребите в диамантеният бранш. Гражданите на Зимбабве имат правото на информация, а властите трябва да изпълняват ангажиментите доброволно поети от тях. Благодаря Ана Гомес за една минута. Случаята с Раймагу иллюстрира бруталния режим в Зимбабве, но това показва необходимостта от продължаване, разширяване на кимберлийския процес. Не а, трябва да се сертифицира търговете с диаманти, оттам а, не трябва, а, трябва да се заклеми опозоряването на човешки животи. Трябва да се а, борим срещу бедността там с цел постигане на целите от хиляди, е, целите на хиляд, хилядолетието. Девет пъти повече е износа от Южна Африка, отколкото средствата постъпващи в Африка като помощ от външния свят трябва да се засилят, да се поощряват предприятията, да се защитават човешките права. Трябва да се намали корупцията при добива на полезни изкопаеми. Много защитници на човешките права се изразиха с един глас спрете корупцията. Благодаря. Сега давам думата на господин Обермайер като независим кандидат. Благодаря. Е, днес се обсъжда случая с Магуи, но това е само върха на айсберга. Е, рибата започва е, да мирише от към главата. Могабе е един брутален диктатор, който е виновен за глада, който цари в неговата държава и за това, че населението е бедно. 94% от населението там е безработно всички активисти а, са застрашени с лишаване от свобода, техните семейства са застрашени с лишаване от свобода. И ам, искам да подчертая още веднъж а, важността на кимберлийския процес и в неговите рамки трябва да се включа и, и защитата на човешките права. Не трябва само да мърморим, а трябва да подкрепим другите държави а, да наложат санкции също така и ние да ги подкрепим. Благодаря ви. Uh, Сега се връщаме към индивидуалните оратори. Господин Качмарек. Госпожо комисар, ние знаем, че диамантите може да са благодат, може и да са прокоба. Ние искаме структурата в тази държава да бъде променена и да, да има трансформации. Ние говорим за някой, който за който диамантите са проклятие. Той е Господин Магуло е защитник на човешките права. Много често правителството не разбира, а, че а, те не помагат а, като не помагат на останалия свят, като покриват случаите на нарушаване на човешките права. Трябва да а, има конструктивни предложения за използването по предназначение на приходите от търговията с диаманти. Смятам, че е по-добре приходите от търговията с диаманти да бъдат вложени в образованието и здравопазването. Мадам президент, казур pe care îl discutăm за arestarea și detenția lui Farai Magu. Благодаря. Днес ние говорим за задържането на господин Фарай Магу. Самия факт, че говорим този въпрос, говори за липсата на напредък в областта на правата на човека в Зимбабве и за проблемите в диамантените мини. Зимбабве се намира в състояние на фалит и кървавите диаманти са доказателство за цинизма на властите. Зимбабве нарушава стандартите определени от Кимбърлийския процес. И Европейският съюз има дълг да подкрепи промени, които да доведат до изграждане на прегради пред диамантите, използвани за финансиране на конфликти. Настояваме Фарай Магуво да бъде освободен веднага, и призоваваме международните власти да приемат санкции срещу Зимбабве, да сложат край а, на а, насилието в тази страна. Стигнахме до процедурата спонтанни изказвания, записали се повече хора, отколкото имаме време. Господин Келам има думата. Благодаря, госпожо председател преди по-малко от 5 седмици Фарай Магово беше задържан от зимбабвийските власти и от тогава е задържан в неизвестни условия. Много се радвам, че парламентът е обединен в призива си той да бъде незабавно свободен. Но аз мисля, че ареста му може да доведе а, до неблагоприятни развития във връзка с, с кимберлийския процес. Ситуацията в Зимбабве е типична в смисъл, че приходите които се, приходите от природните богатства не се използват за подобряване положението на хората, които страдат от глад и болести. Мисля, че трябва да се направи нещо, за да се подобрят условията там. Подкрепям идеята за диалог с Зимбабве. Кимберлийския процес трябва отново да получи подобаващо внимание от страна на властите. Господин Танък, Три години след взимане, след като, Зимбаб... след като Могабе дойде на власт, Зимбабве се превърна от житницата на континента в фалирала страна. Някои от другарите на Мукабе забогатяха неимоверно чрез експлоатацията на земя и природни богатства. Фарай Магуво се опита да да осъди и да разкрие пред света действията на властите. Зимбабве не трябва да има достъп до кимбърлийския процес. Европейския съюз трябва да прекрати отношенията си с онези, които продължават да бъдат свързани с кървавите диаманти. Фарай Магово трябва незабавно да бъде освободен. Госпожа Кирилевска. Уважаеми дами и господа, решенията от 2000-та година, които бяха взети от правителствата на някои държави в рамките на кимбърлиския процес, произхождаха от идеята да се забрани търговията с кървавите диаманти. Бяха постигнати някои успехи и някои организации бяха заклеймени, чиято дейност се финансираше от търговията с кървави диаманти. Търговията с диаманти е дестабилизиращ фактор в много страни в Африка. Човешките права в тези държави не се спазват включително и в диамантената мина в Маранге. Нека се използват всички средства съгласно Кимберлийския процес, да, бъдат възвърнати, да бъде възвърнат правния ред в тази държава и Варай Мангуво да бъде освободен. Госпожа Вертман. Уважаеми колеги, Кимберлийския процес е една инициатива от представители на правителствата беше заклеймена търговията с кървави диаманти. През 2008 година е, имаше знаци за незаконна търговия и добив на диаманти в Маранге. Активисти за защита на човешки права, права бяха подложени и тях бяха подложени на тормоз и изтезания. Това беше и документирано. За това трябва да, изис... да изискаме от Зимбабве да спре с нарушаването на човешките права. А, съжалявам, трябва да спрем до тук по спонтанните изказвания и да дам думата на комисаря за отговор. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодарна съм за разискванията, които се водят в тази зала днес. Междинната среща по Кимберлинския процес, проведена в Телавид през юни тази година, беше помречена от арестуването на господин Фарай Магуво. Комисията споделя тревогите на Европейския парламент и настоява господин Магуво да бъде а, третиран при запазване на всичките му права за защита. Ние следим отблизо ситуацията в контакт ме с юристите, които защитават господин Магуво. Нашата стратегия е да защитаваме борците за права на човека, да им осигурим по-голяма защита. Ние призоваваме Зимбабве да потвърди ангажимента си към ролята на гражданското общество в процеса от Кимбърли. Този процес е насочен върху търговията с диаманти, да не се допуска те да бъдат използвани за въоръжени конфликти. Но ние искаме да бъде обвързан този процес и с спазване на правата на човека. Това беше ясно изразено тук в тази зала. Трябва да имаме предвид, че зачитането на правата на човека е принцип, който е в основата на самия процес от Кембърли. Що се отнася до срещата в Телавив, Европейския съюз подкрепи продължаването на решението от Свака Пунт корпорацията, която изплотира мината в Меранге, да съблюдава изискванията на процес от Кимбърли, включително механизма за надзор на износа по-нататъчно ангажиране с Зимбабве в рамките на Кимберлейския процес, според нас е най-добрият шанс не само да се гарантира техническото спазване на изискванията от Кембърли в мината Меранге, но и да се подобри управлението в този ключов сектор на економиката, както и да се подобри състоянието с спазването правата на човека в Меранге. Ето защо Европейския съюз призовава Зимбабве да продължи твърди ангажимент към процеса от Кимбърли, от съвместния план за действие, за да може а, диамантите от Меранге на определен етап да допринесат за економическото развитие на Зимбабве. Нашата цел е участниците в процеса от Кимбърли и Зимбабве да засилят своите усилия, за да постигнат консенсус по този труден въпрос в духа на диалога и сътрудничеството, който винаги е бил в основата на този процес. И в заключение, важно е, че Европейския парламент е информиран, че на среща с министри от Зимбабве които представляват правителството на националното единство, през, на 2 юни баронеса Аштън, върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия, призова за спазване на глобалното политическо споразумение което да отчита нашите тревоги, свързани с правата на човека, правовата държава и демократичните принципи, като ключ за нормализиране на отношенията с Европейския съюз. Както казах и по-рано, ние придаваме огромно значение на съблюдаването на правата на човека и правовата държава в Зимбабве. Въпросът е поставен многократно на различни форуми. Комисията и ще продължи да финансира широк кръг от дейности в Зимбабве, съвместно с организации на гражданското общество. Ще продължим да търсим и да подкрепяме мерки за създаване на открита среда, където се зачитат изцяло правата на човека. Що се отнесе до позицията на комисията по търговията с диаманти от Зимбабве, ние призваваме за аудитиране на съществуващите запаси от диаманти, преди да се продължат дискусиите за ограничено подновяване на износа. Европейския съюз е поканен в дискусиите в затворен кръг в рамките на процеса в Кимберли на 14 юли в Санкт-Петербург. Ние ще вземем участие и там ще продължим дискусиите по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Получили са седем предложения за резолюции. Гласуването ще бъде след дебата. Преминаваме към след.